Преминавам към дневния ред за днес. Имате окончателен дневен ред, който е предложен от Председателски съвет на 21 май 2015 година по член 149. А, той е пред вас. Avuto richieste di modifica dell'ordine del giorno e pertanto prendo atto che l'ordine del giorno è rimasto invariato дневният ред остава такъв какъвто бе. И така имаме вече дневен ред. След няколко минути ще проведем тържествено заседание. Имате думата. Президент, Господин председател, уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание на факта, че в момента има едно празно място ето там, отляво на мен. И това място е на един от лидерите на политическата парт... една политическа партия от Франция, госпожа Марин Люпен. Тя отсъства от това заседание не защото има проблеми на брюкселското летище, а защото тя е в Москва. Медиите твърдят, че тя е в Москва, за да получи е, кредитна линия от руските банки. Не става дума само за пари. Става дума за това, че тя трябва да получи инструкции и трябва да, и най-вероятно ще чуем какви инструкции е получила на заседанията си. Призовавам френските власти да разследват съмнителната политическа кампания и много моля да ме подкрепите. Мисля, че това се превърна в точка от дневния ред. Господин председател, бих искал да привлека вниманието на моя колега, че Марин Люпен е в Париж и че ако наистина иска да се осведоми за отношенията, които можем да имаме с председателя на Руската дума, за да разговаряме, както правим това всяка година, с президента на Ришкин, това не е свързано с финанси, свързано е с политиката и с последователните взаимоотношения, които поддържаме и които лично аз поддържам от много време, от 20 години с тази страна. Така че, ако обичате, скъпи колеги, престанете да разказвате каквото ви падне, да събирате информация в канавките и се придържайте е, към професията си на професионалист и на честен депутат. Колеги, тази точка не е в дневния ред. Вие искате думата, заповядайте. Президенте, distinguished colleagues, I will also add my voice and to ask the conference... Колеги, искам да помоля председателският съвет да помислят дали да помислят за конфликта на интереси от страна на политически партии, когато получават кредити от, чуждинта, от чужбина. Това е, например, казуса с Фронт Национал. Господин Буштинаро, това не е точка от дневния ни ред. Ако иска да каже нещо председателя на вашата партия, да го каже. Не е повдигна този въпрос, така че този въпрос може да се повдигне на срещата на председателите на групата. Вижте, започва тържественото заседание. Темата не е сред точките от дневния ред. Един парламентарист повдигна въпроса, един му отговори и мисля, че сега вече трябва да дадем възможност да започне тържественото заседание и да изслушаме нашия гост, господин Бан Кимун. Така че за минута прекъсвам заседанието, за да дам възможност на господин Бан Кимун и председателя Шулц да влязат в пленарната зала. Прекъсвам заседанието.

Уважаеми господин генерален секретар на Обединените нации, за нас е голяма радост да ви посрещнем в Европейския парламент и то отново да ви посрещнем. Уважаеми господин Пан, добре дошли. Госпожо Бан, добре дошли на вас.